Скъпи колеги, ако сте готови за гласуването, можем да започваме. Колеги, добре дошли на господин Добре дошли, тъй като господин Глотери днес а, няма да може да бъде тук. Приветстваме добре дошъл заместник председателя на комисията ЕКОН. Добре дошли на представителите на комисията ЕКОН. Днес ще гласуваме съгласно процедурно правил 183 резолюция за делегирания регламент на комисията за изменение на делегирания регламент на комисията 2016-1675, който допълва директива 2015-849, като идентифицира третите държави с висок риск и стратегически пропуски. Имаше някои възражения от групите, но по-голямата част от а, координаторите казаха, че най-вероятно ще отхвърлим делегираните актове. Днешната среща е организирана за да вземем решение. Нека ви напомня как а, ще протече гласуването. Бе поискано удължаване на срока с един месец за проучване, което означава, че крайният срок а, е 24 януари 2017 година за правно оспорване, а проекто резолюцията, която гласуваме днес, ще се гледа на 27 в пленарна зала. 27 януари. Бяха получени изменения. Първо ще гласуваме тях, а след това и резолюцията. Нека да преминем към режим на гласуване. Съпредседателят ми иска да направи кратко съобщение преди да продължим. Благодаря ви. Нека напомня на членовете на ЕКОН, че продължаваме срещата си в зала 1А след гласуването. Скъпи колеги, да преминем към режим на гласуване. Параграф 1 на първоначалния текст, начало на гласуването. Между другото, гласуването ще се проведе по електронен път. The vote is closed. Край на гласуването. That is carried. Приема се. Okay, colleagues, just pause for a moment. Колеги, спрете се за момент. Obviously, Econ is here, so let me just pause. Членовете на Econ са тук, така че преди да продължим, вижте, колеги, спрете за момент, ако обичате. Ако нямате карти, моля вдигнете ръка. Един, двама, трима. Господин Мишел, и вие ли това казвате? Трима. За тези трима колеги, които не разполагат с картите си, бих искал да ви помоля да гласувате с ръка и ще запишем гласовете ви. Всички ли са доволни? Добре, продължаваме. Параграф 1. Гласуваме го отново. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се параграф 2. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Трети. Начало на гласуването. Край на гласуването. That is carried. Paragraph 4. Приема се параграф 4. Начало на гласуването. The vote is closed. Края на гласуването. That is carried. Par, um, citation 1, original text. The vote is open. Приема се. That is carried. Приема се първото изменение по втория параграф. It is closed. Край на гласуването. Приема се. Трети параграф. Край на гласуването. Приема се. Четвърто. Closed. Край на гласуването. Приема се. 4А. Нов. Изменение 1. Начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Приема се 5. Начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Carried. Приема се 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се 6А, нов, изменение 2, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. 7А, нов, изменение 3, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение А, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение АА нов, изменение четвърто, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение Б, начало на гласуването. АБ, извинете, начало на гласуването, край на гласуването. Приема се. Съображение Б, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение БА. Изменение 6. Начало на гласуването. Край на гласуването. Съображение С. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се съображение а изменение 7. Край на гласуването. Приема се. Съображение С, В, изменение 8, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение Д, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение ДА, изменение 9, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Съображение Е, изменение 10, начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се. Първоначалният текст, начало на гласуването. Край на гласуването. Добре. Изключваме първоначалния текст. Гласуваме съображение ЕА изменение 11. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 12. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 13. Начало на гласуването. Сега трябва ли да гласуваме първоначалния текст? Не. Не трябва. Изменение 13. Original, the original text. Добре, първоначалният текст, начално гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. Приема се изменение 13, начало на гласуването. Closed. Край на гласуването. Приема се. Гласуваме поименно изменения текст, начало на гласуването. The vote is closed. Край на гласуването. 47 за, 8 против, 25 въздържали се. Приема се. So colleagues, um, the vote, as I explained, will be in... Колеги, януари 27, на 27 януари ще има обяснение на вота. Сега техническа пауза. Ще има гласуване на Либе, но докато